А минаваме към следващата точка от дневния ред. Едноминутни изказвания съгласно член 163 от правилника за дейността. Давам думата на господин Стефанич. Благодаря, господин председател. Дами и господа, борбата срещу тероризма и е, престъпленията са от голямо значение. Нашите граждани очакват да вземеме мерки в този смисъл. Една от мерките е преразглеждането на директивата за огнестрелни оръжия. Някои разпоредби обаче от новия проект са много неясни, а други са в разрез с правата на гражданите. От една страна призоваваме за регистри, от друга страна нямаме необходимите, не са предвидени необходимите санкции. И това може да доведе в един момент само до увеличаването на притежанието на незаконно оръжие. И трябва да има възможно всеки да, да, да представи своите виждания. Всеки човек има право на защита. Господин Дали, благодаря ви, господин председател. Бих искал да поздравя гражданите на Сърбия, които на наскоро проведите се избори ясно заявиха желанието си за европейско бъдеще на страната. Поздравявам също така Демократичната партия в страната с отличните резултати постигнати на изборите. Така те ще могат да продължат да работят в защита на интересите на своите граждани. И на трето място бих, като унгарски член на Европейския парламент бих искал да подчертая колко важно е избирането на представител на, унгарски, на партия, представляваща унгарското младсинство, което значително ще подобри положението на това младсинство. Започна от на първите глави от преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Също така се постигна, скратно постигна напредък по отношение на миграция и сътрудничеството в региона. Сега Европейския съюз трябва същото да покаже своята готовност за сътрудничество и за това Призвавам Европейската комисия да премахне трудности по отварянето на нови голи и в частност глава 23. Благодаря ви. Благодаря, господин Бушо има думата. Сеньор президент, au trecut deja mai bine de 5 luni de când Serviciul de Protecție a Copilului din Norvegia a Благодаря ви, господин председател. Вече 5 месеца компетентните органи в Швеция отнемат пет деца от техните родители. Въпреки всички простъпки и въпреки действията на Европейския парламент не се стигна до никакъв резултат. Това е нечувано деца да биват отнети от родителите си, дори и накрая да бъдат върнати на родителите си, те са претърпели вече големи вреди. Трябва да бъдем по-твърди. Благодаря, господин председател. Неодавна беше публикуван черен, черен списък на продукти внесени в Европейския съюз, съгласно изследвания на ЕФСА. Става дума за броколи от Китай, пор... портокали от а, а, Турция или а, гуменки от Доминиканската република. Това са продукти и изделия, които съдържат забранени вещества, които са токсични или. А, вредни. Трябва да има контрол на европейските граници, за да може само продуктите, които спазват а, е, нашите критерии и, и нашите стандарти, да могат да проникват в Европа. Ние всъщност по този начин се поддаваме и на социален дъмпинг трябва по-добре да се спазват мерките за безопасност, а също времено да се разпространяват списъците на вредни вещества и е, гражданите да бъдат осведомени кои предприятия използват такива вещества. Е- Господин Мариас, възможността вече да спомена темата в предишното си изказване днес. Както знаете, в Ираклион вече са останали само дестима от служителите. Всички останали бяха прехвърлени в Атина. Идеята е ЕНИСА, е агенцията, да бъде прехвърлена първо в Атина, след което изобщо да бъде изнесена извън Гърция. Ние обаче не сме готови да допуснем това и ще продължим да работим за оставането на агенцията в страната ни. Аз работех по тази тема още през 2012 година, когато бях член на гръцкият парламент, избран от Ираклион. ЕНИСА трябва да остане в Гърция, каквото и да твърди ръководството и по време, каквото и да заявиха те по време на посещението миналата седмица в парламента, затова няма да го подкрепя. Poljoprivredni производа, koji се proizvode в Europskoj uniji nose поносно Дванайсет селскостопански продукта в Европейския съюз се ползват с географски наименования за защитен происход. Тези продукти водят до 50 милиона евро при износ. Качествените продукти са част от нашата култура. Но това води до предимство за нас на световния пазар – затова трябва да продължим да произвеждаме тези продукти. Европейския съюз е наш гарант за качеството им на световната сцена. Тези продукти трябва да бъдат защитени по време на преговорите за трансатлантическото партньорство. Госпожа Андерсон. Онези от британското правителство, които представят Северна Ирландия и които агитират за излизането на Обединено кралство от Европейския съюз са безотговорни. Северна, Северна Ирландия е бенефициент от европейските, европейски средства. Международните финансови институти предупреждават, че економиката в, е, и в, на север и на юг ще се свие следствие на едно излизане на Обединеното кралство. Нашите фармери разчитат на помощта на Европейски съюз – за... И те, бе, така че европе, европе, евроскептиците и, а, и други, а, другите, които призовават за излизане, са безотговорни, но мога да ви кажа, че Шанфейн не е. Buenas noches, gracias, señor presidente. La semana pasada cientos de personas volvieron господин Себастиан. Добър е вечер. Миналата седмица стотици хиляди граждани се събраха в Вилар де Каняс, за да протестират срещу а, създаването на депо за ядрени отпадъци там. Очевидно е, че проектът не отговаря на изискванията, разписани в Евратум. Съветът за ядрена енергетика в Испания беше подложен на политически натиск. Редица експерти твърдят, че мястото избрано за това депо не е подходящо. Правителството обаче продължава да настоява проектът да бъде изпълнен без съгласието на гражданите. Въпросът ми е, може ли да допуснем подобно нещо? Може ли да бъде създадена подобна инсталация без да се допитаме до гражданите на Кастилия. Кастилия иска да, ста, да запази своята независимост, а не да се превръща в депо за отпадъци на всички. Европейският съд постанови, че Германия не може да екстрадира унгарски и румънски граждани към техните държави, освен ако не бъде доказано, че в техните затвори не, няма а, нехуманно отношение. Това са граждани, които не могат да се върнат в затворите на а, собствената си държава невинни британски жертви свидетелстваха за нехуманните отношения, при които са били в испански, унгарски и гръцки затвори. Сега пиша на министра на вътрешните работи, за да му кажа да не изпраща британски граждани към затвори на държави членки, в които се прилага нехуманно отношение. Великобритания се нуждае от договор за екстрадиране, който да гарантира закрила на нените граждани. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Скъпи колеги, лудя от Босфора, така наричаме ние господин Ердоган, пак извърши нещо неочаквано. Става дума за свързване на концерт на Дрезденската филхармония и е, арменския геноцид. Аз бих е, препоръчал на Дрезденската фил, филхармония да не използва чуж, чуждици, а да използва немска дума за е, явлението геноцид. Но това ме кара да се обърна към турските власти, за да ги предупреда за следното. За, защото те в, в, в, в, в момента извършват геноцид на кюрдите, така че нека внимават, защото нашите пари могат да отидат на друго. Госпожа Мецова, достъпът до сигурен и надежден интернет е една от основните цели на цифровият дневен ред на Европейския съюз. Важно, важно е, че постигнахме напредък в достъпа до достъпен интернет, но все още получаваме много оплаквания от потребителите меж, за разминаване между рекламираната скорост на интернет и реалната скорост. Неприемливо е хората да плащат за някаква скорост, а реално да получават една трета от нея. Приехме законодателство, според което доставчиците са длъжни да осведомят потребителите за реалната скорост на свалянето от интернет. Това е много добра разпоредба, но сега обаче трябва да гарантира, че тези мерки наистина се прилагат на практика. Интернет е жизненно важен за днешният е, живот. Ето защо внесох писмена декларация за защитане на правата на потребителите е, по отношение на достъпа до интернет. Успяхме да премахнем таксите за роуминг от до година а, същото трябва да се приложи по отношение на скоростта на интернет. Господин Токеш има думата. Господин председател, Мариус Буднарио и неговото семейство от миналия ноември са поставени пред истинско изпитание – Социалните служби на Норвегия използват методи подобни на инквизицията. Родителите са обявени за неспособни да се грижат за детето си. Детето им е отнето с сила и настанено при приемно семейство. Явно е, че норвежките социални служби не тълкуват правилно разпоредбите за закрила на детето. Те се намесват в а, семейството, а, а децата са дар от Бога. Европейския парламент трябва да предприеме мерки за това антихристиянско отношение към децата в Норвегия. Семейството Боднарио трябва отново да бъде събрано заедно. Благодаря ви, госпожа Маковей. Госпожа Смолкова. Keď cestujete do Bruselu, určite využívate tak ako aj 28 премиера či пътувайки за Брюксел, аз съм сигурна, че министрите и всички господин Шулц и така нататък минават през специалните коридори, но опитайте, опитайте се да пътувате като един обикновен гражданин. И тогава ще се запитате, искаме ли точно тази Европа с войници, с е, контроли. Но в крайна сметка хората не могат да направят нищо, за да променят нещата на господин Юнкър, Туск, е, Шулц могат да променят е, нещата. Така че направете така, защото иммигрантите да нямат причини да бягат от своите страни, защото това само подклажда екстремизма в Европа. Dziękuję panie przewodniczący. Остатни... Господин Юрек, благодаря ви, господин председател. Наскоро чухме, че, пред, че президент Наскоро чухме, че президентът Путин изразява притеснения за промените в Европейския съюз. Но какво прави Русия с а, правото на представяне на татарите в а, Крим? Френският е, президент а, покани руски президент на официално държавно посещение в а, Франция. Ана е не само знак а, за спазване на традициите, но и знак а, за това на къде е поела Европа като цяло. Gracias. Señora Харкин. Госпожа Харкин. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Председателя Юнкер заяви, че трябва да има равно възнаграждение за равен труд. Повечето европейски граждани вярват, че това равно възнаграждение е гарантирано. В Ирландия обаче има дискриминация за учителите, например. Те получават различно възнаграждение – като младите преподаватели получават най-малко. Един учител ми писа и каза, че тези, които са започнали да преподават след януар 2015 година, печелят много по-малко в рамките на своята 40 годишна кариера в сравнение с тези, които са започнали през 2011 година. Казах, че няма европейско законодателство, което да се прилага за възнагражденията. Но резултатът от всичко това е, че в Ирланда няма равно възнаграждение за равен труд в рамките на една и съща кариера. Как тогава може да кажем на този учител, че има равно възнаграждение за равен труд и че той е гарантиран от европейското законодателство. Ми не можем да му го кажем. Благодаря, госпожа Бойланд. Благодаря, господин председател. Това е Мери Болн. Дете, което изчезна през 1977 година и този, който се смята отговорен за нейното изчезване, продължава да живее и на същото място и никога не е, не е бил а, а, не му, е, не, не му е потърсено отговорност. Това е, може би, един от най-фрапантния случай на корупция на полицията в Арланди. Член 2 на Хартата за основни права е, гарантира правото на живот. На малката мери това право и беше отнето. Гарантира се правото на равенство пред закона. Мери нямаше това праве. Ник, никакво из, е, разследване не е направено. Нито този проблем е разгледан от Ирландския парламент. Мери Бойл беше на 6 години и тя беше отхвърлена от ирландската държава. Gracias, señor presidente Господин Терикабрас, благодаря ви, господин председател. За да се спази равнището на държавен дефицит, определено от Европейската комисия за 2016 година, Евро... Испанското правителство поиска от автономните региони да направят необходимите съкръщения, което беше напълно несправедливо, тъй като автономните региони отговарят за над 50, за 50 над 50% от социалните разходи в Каталуния. Те са над 70%, над 1 милиард евро от бюджета на Каталуния. Това, подобни мерки са все едно да се затвори цялата съдебна система, всички затвори и три от големите болници. Да, трябва да има съкръщение в обществените разходи, но не може да се приемат повече съкръщения в областта на здравеопазването, и образованието. Защо не се а, сложи край, например, на съществуването на Министерството на културата, при положение, че автономните региони имат повече правомощи в това отношение? Господин Корби, Мик има дума. Dziś обожаваме, się, <clears throat> gdy Turcja przesłuchuje i przetrzymuje... Умър е задържан от Турция. Той е журналист, който бе обвинен, че е обидил господин Ердоган. Турския президент заяви, че ще се бори срещу словото на омраза. Немското правителство обаче защо се съгласява с обвиненията на Турция? Това означава, че немските следователи не са независими. Защо немската прокуратура не получи същите препоръки, когато ставаше въпрос за обида на полски държавен глава? Подобни слова не са прием. Gracias. Señor McAllister. Господин Макалистър. Господин председател, дами и господа, в неделя бях в Белград, е, за да видя как ще се развият е, изборите. Голяма част от сръбските граждани гласуваха за напредване по пъта на Европа. Отбелязва се значителен напредък към Европейския съюз и по-тесни връзки с Европейския съюз. Е, Сърбия в провежда реформи, е, засилва върховенството на закона. Същевременно мястото и гласа на Сърбия са важни за съдържане и осигуряване на стабилността на нашия континент. Затова смятам, че глави 23 и 24 плюс главата за ем, правосъдие и сигурност трябва да бъдат отворени колкото се може по-рано. Госпожа Манги. Uh, I like thirty million Sikhs across и аз, както и милионите сикхи по света, бяхме потресени от атентатите срещу есен, в Есен в Германия. Като единственият сик избра в Европейският парламент, мога само да осъдя това, тази, този атентат и да изразя моята съпричастност с близките на жертвите. Абсолютно неразбираемо е защо радикализирани млади хора ще нападнат а, молебен дом очевидно те не защитават а, свободата на вероисповедание. Единственото обяснение, което имам е, че се опитват да се насочат срещу най-уязвимите срещу нас. Сега германските власти трябва да вземат случай в своя ръце и да, да, да намерят виновниците, да ги накажат и то възможно най-бързо. И трябва да покажат, че всякаква заплаха е, срещу сикхите се възприема също толкова несериозно, както всяка друга туристична заплаха в Европейския съюз. Благодаря ви. Госпожа Пимента Лопес. Господин Пимента Лопес. Обригато, сеньор президент. Америка Латина и Укариб o и vivem Господин председател, Латинска Америка е изправена пред трудни времена. Преговорите между с Куба продължават. Стигна се до блокада Прекъсна семирния процес в Колумбия. ФАРК бяха включени в списъка с терористичните организации. Това е капиталистическа намеса в демократична Латинска Америка, която няма нужда от допълнителна дестабилизация. Аз съм солидарен с народа на Еквадор. Там имаше хиляди жертви. Еквадор се нужда от финансовата помощ на Европейския съюз. Благодаря. Сеньор Поспишил. Господин Поспишил. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да добавя към казаното от господин Стефанич относно проблема свързан с директивата за огнестролните оръжия. Бих искал да помоля госпожа комисара да обърне особено внимание на този сложен и чувствителен въпрос. Много недоволство има в държавите членки, в Чехия. парламента и други институции отхвърлиха тази директива, така че бих искал да, ви, да се провери дали са необходими всички разпоредби, залегнали в директивата за борба с тероризма. И особено у нези, които искат да се забрани законното притежание на... Сеньор Буда președinte doresc să atrag atenția asupra unui fenomen extrem de periculos господин Много благодаря, господин председател. Бих да ви обърна вниманието на едно изключително опасно явление, особено разпространено в Източна Европа и в частност в Румъния. Става въпрос за заграбването на земя. Чужестранни инвеститори, които всъщност се оказват спекуланти, вижда, че е сравнително ефтино да се купува земя в страната и голяма част от все повече земи всъщност се купуват от такива чуждестранни инвеститори, което принуждава малки и средни предприятия да затварят врати и води до сериозна правна несигурност. Има като цяло огромни последици за местното население. Аз оказвам това, че тази земеделска земя рядко се използва на практика. Целта на тези спекуланти е само да отбележат необходимите административни документи за да получат европейски помощи, което е абсолютно недопустимо. Господин Ждеховски има думата господин председател. Както винаги, аз съм последния оратор, но пък ще говоря по важна тема. Много често забравяме тази тема в текущата дискусия за мигрантите, а именно психологическата помощ на бежанците. Хората бягат от военни конфликти Тези хора са видели други да умират, да бъдат тормозени от режима на Асад. Те са подложени на травма много преди да дойдат в Европа. Затова ви приканвам, госпожо комисар, защото а, вие сте тук при нас, да прекъснем тези дискусии, които са маловажни, да навлезем в същината, в истинския проблем. И един от тях е проблема за интеграцията на беженците. Следващото заседание ще се състои утре в 8.30 до 13.30. Прот протокола и дневния ред можете да видите на страницата web на Европейския парламент.